mesdames et messieurs les députés chers collègues уважаеми дами и господа депутати уважаеми колеги обикновено председателят при своето избиране произнася реч в пленарна зала. Когато бях избран през януари взех решение да изчакам, за да намеря удачен момент да споделя своята визия с вас. Това ми позволи да преценя тежестта и на своята отговорност като председател на Европейския парламент и общата ни отговорност като членове на Европейския парламент, като институция и като депутати. Сблъскваме се с множество сериозни предизвикателства – тероризма, нелегалната миграция, проблемите с заедостта, промените в климата, Брекзит, нашите съграждани изискват да реагираме на техните очаквания. Обръщат се към нас, тъй като на европейско равнище ние сме техните партньори за разговор. През мар имах честа да подпиша от името на парламента Римската декларация. Нашият ангажимент е да гарантираме постоянното спазване на целите на управлението на европейските институции. И това не трябва да е просто принципна декларация, трябва да води до конкретни последици за нашите граждани. В много кратко време успяхме да приемем мерки в областта на Европейски фонд за устойчиво развитие, пакета за защита на данните, Европейската система за охраняване на границите. Направихме много, стабилизирахме финансовите пазари, засилихме устоите на капиталовите пазари. Е, подписа се споразумението с е, Канада. Премахнаха се е, таксите за роуминг. След няколко минути ще приемем и мерки за сигурността за доставките на газ. Но има и много работа, която остава да се свърши. Трябва да се работи по единния цифров пазар, трябва да се защити промишлеността в Европа. Трябва да се засили европейското измерение на Съюза, да се намери споразумение за реформата на системата за обмен на квоти е, за емисии и трябва да се работи в областта на чистата енергия. Новата комисия за тероризма ще се занимае с въпроса как да се подобри борбата срещу тези предизвикателства. Трябва да работим за пакета за е, отбрана и за засилване на промишлената политика. Най-сложната задача, с която се сблъскваме, е свързана с пакета за обежището. Знаем, че забавянето в момента е в съвета, но независимо от това, ние също сме длъжни да направим всичко възможно, за да приключи работата по този пакет преди края на мандата на този парламент. Утре ще имаме възможност да обсъдим всичко това заедно с председателя на Европейската комисия по време на дебата за състоянието на Европейския съюз. Уважаеми колеги, Европейският парламент е, в Европейския съюз е, законодателната система е изключително сложна, но функционира по-скоро добре. Трябва да се работи и всичко това е благодарение на една компетентна, професионална и посветена работа на администрацията на институциите. Ще направя всичко възможно да запази хармонията и доброто сътрудничество между различните органи е, в Европейския парламент. Това зависи от, е, от това зависи и нашият капацитет да действаме добре и е, нашите е, резултати зависят от условията за труд. За това се занимаваме и с е, тази тема с особено внимание. Уважаеми колеги, е, не се приемат правни текстове просто за да съобщим, че сме направили нещо. Имаме задължение да вземаме верните решения, да предприемаме е, да правим правилния избор. Всичко това, от всичко това зависи бъдещето на 500 милиона граждани за следващите десетилетия. Законодателят трябва да може да обсъжда в подробности всички аспекти на правото, които са по които се работи, да изслуша всички заинтересовани страни, да изслуша гражданите, да слушаме и собствената си съвест. но обаче трябва да се избягват забавяния. Затова ще направя всичко възможно моментите на забавяне или замразяване на законодателния процес да бъдат намалени до минимум. Парламентът трябва да допринесе и за приемането на качествени правни текстове, които разрешават проблемите на гражданите в Европа и по света трябва да защитаваме своите ценности, принципи, свободата, солидарността, принципа на субсидиарност, правата на човека, за, а, а, прав, правовата държава, равнопоставеността между мъжете и жените пазарната економика. И съм твърдо убеден, че всички политически сили, представени тук в парламента, имат за цел да допринесат за подобряването на положението на гражданите на Европейския съюз. Уважаеми колеги, много е важно да се работи изключително отговорно, така както сме работили до сега да се работи и с визия да гледаме напред искаме да действаме и по многогодишната финансова рамка в контекста на тази визия, да работим по един бюджет, който да е логичен, който да постига ясни цели и да направим своя политически избор преди да предоставим бюджетните средства, а не обратното. Европейският парламент многократно се произнася по темата за необходимост от собствени приходоисточници. източници. Твърдо вярвам, че тази необходимост, твърдо вярвам а, в тази необходимост и възнамерявам да настоявам за това, уважаеми колеги. А, огледайте се около себе си. В тази пленарна зала има колеги, които са от всички краища на Европа, включително и от най-отдалечените. Тук са представени всички граждани на Европейския съюз. Европейският парламент е сърцето на Европа. Този парламент е единственото, единствената институция в а, този континент, на, на който, а, в която представители, а, избрани чрез преки избори, могат да обсъждат открито въпросите от континентално значение. Това също така е форум, в който се, и, се канят държавни правителствени ръководители на държави членки и на страни от целия свят, изтъкнати личности и уважавани обществени фигури. И нашата институция е, трябва да работи на висотата на очакванията. Именно тези измерения на институцията възнамерявам да засиля. Уважаеми Колеги, имаме възможност в Европейския парламент да, да се обогатим от излич, и, и, изключително разнообразни ам, аргументи, политически чувствителности, мнения и идеи. Това е парламент, в който наистина разговаряме и всички, които присъстват в тази зала, трябва да могат да участват в обсъжданията и в размислите. И е, казвам това като председател на Европейския парламент. Искам да бъда именно председател на парламента, а не министър-председател. Е, Европейският парламент трябва да е, действа чрез разумни обсъждания и да се движи и напред. Трябва да работим по общия си проект. Знам, че всички политически семейства са обмислили въпроса за бъдещето. Време е да се проведи един, един, един е, голям дебат за бъдещето на Европа в пленарна зала. Трябва да говорим за е, основните действащи лица е, в Европа, които имат възможност да, да участват в политическия диалог. Уважаеми колеги, моята изключително уважавана предшественичка Симон Вейл при своята стъпителна реч заяви, че демократичният контрол е основната функция на всяко едно избрано от гражданите събрание. И това е функция, която за нас е изключително важна. Трябва да засилим връзките с Европейската комисия и да можем да работим в пълно доверие. Доверието не може да се разглежда като автоматично. То трябва да бъде заслужавано всеки Божий ден. Искам да подчертая колко важна е добрата воля на сътрудничество между институциите за имното уважение, нашето, нашата съвместна дейност – Именно в нея е силата ни. Историята ни показва, че засилването на Европейския съюз винаги е било свързано с засилване на парламента. И съм убеден, че трябва да продължим да работим в тази посока. Засилването на парламентарното измерение на Европейския съюз минава също и през все по-задълбочено сътрудничество с националните парламенти. Европа ще бъде, или Европа ще бъде демократична, или няма да бъде демократична. Европейският парламент е топтящото сърце на европейската демокрация. В този парламент не работим а, чрез а, а, мерките на студената отдалечена бюрокрация. А, Уважаеми колеги, Европейският парламент е, изслушва европейските граждани. Това е наш дълг. Е, трябва да поддържаме един постоянен диалог с тях, е, диалог, който е открит, който е прозрачен. И моите усилия по време на мандата ми като председател на парламента ще бъдат насочени към това вратите на парламента да останат отворени и за гражданите. Всеки депутат в Европейския парламент има дълг и основна роля да представлява връзка между гражданите на Европейския съюз и институциите на Европейския съюз. И това изисква полагане на сериозен труд във всеки един момент от денодощието. Независимо от това дали дните са работни или неработни. Именно затова трябва да е ясно, че депутатите не са в Европейския парламент само за да вдигат ръка по време на гласувания. Те са представители на гражданите на Европа. Това е моята визия и ще направя всичко възможно, за да може достоинството на депутатите да бъде поддържано и те да бъдат уважавани. Трябва да се гордеем от работата си. И аз като председател ви поздравявам за качеството на вашата работа и тук в тази пленарна зала и извън нея, в политическите комисии, в политическите, в парламентарните комисии, политическите групи, в различните органи на Европейския парламент и заедно с избирателите ви. Всеки Божи ден вие участвате в дискусии, преговори, конференции, контакти и срещи с гражданите и гражданското общество. Работата ви не винаги е видима, а, но без нея няма да можем да постигаме резултати. Аз съм изключително горд да бъда председател на този Европейски парламент. Благодаря. Благодаря ви много за доверието, което ми предоставихте, възлагайки ми тази функция. Надявам се, че ще успея да ви покажа, че го заслужавам. Благодаря.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 една млада испанска физиотерапевтка Лорена Абрала е била убита в Афганистан. Тя е работила за Червения кръст в Афганистан. От името на парламента мисля, че трябва да изразим нашите съболезнования и солидарност към нейните близки и към Червения кръст. Трябва да дадем